Скъпи колеги, откривам съвместното заседание на Комисията по економически и парични въпроси и Комисията по граждански свободи и правосъдие. За мен е удоволствие да приветствам с добре е дошъл колегата, председател на Комисията по граждански свободи. Първо трябва да приемем дневния ред. Има ли бележки по дневния ред? Не, с това дневният ред се приема. Съобщения на председателя. Нямам съобщения. Комисар Юрова в понеделник на 15 май ще се присъедини към нас в Страсбург. С удоволствие ще я приветстваме тогава с добре дошла. Перванш? No. Благодаря, господин председател. Мисля, че а, вторият второто гласуване е нещо много важно, едно важно послание към Европейската комисия. Съжалявам, че не е имало възможност да обсъждаме а, това предложение на нашите а, заседания на комисията. Затова използвам възможността преди да гласуваме, за да кажа више, високо и ясно, че ние отказваме този списък, в който не фигурират Афганистан, Босна, Херцеговина, Етиопия, Ирак, Лаос, Сирия, Уганда, Ваниато и Йемен. Иран, в другата категория е Иран и в следващата категория е Северна Корея. Европейската комисия просто е заместила Гвиана с Етиопия – Смятам, че този дебат трябваше да го водим. И въпреки това, поздравявам се, че в крайна сметка, радвам се, че в крайна сметка комисията се съгласи да разговаряме. Докато имам предвид това, което стана до тук, много важно е ние, включително и с гласуването в пленарна зала, да поддържаме натискът, като отхвърлиме това предложение на Европейската комисия удоволствие за мен да кажа, че напълно подкрепям а, това, което каза. И също времено и Либе комисията имат много работа и ние имаме много работа. И трябва да се съгласим кога можем да заседаваме, особено ако искаме да имаме превод. И затова може би ще можем да го направим на нашето заседание в Страсбург. Надявам се, че бъде това заседание посетено поне колкото настоящето. И ще имаме възможност да помислим още един път върху нашата стратегия по този важен въпрос. Други забележки. Няма други изказвания. В такъв случай стигаме до трета точка от нашия дневен ред. Подкрепят ме. Виждам тук дясната страна на залата. Първо ще направим проверка. Проверка как функционира поименното гласуване, дали сме точно толкова, колкото трябва да бъдем. А, в момента все още 15 души липсват от общия брой. Гласуваха ли всички? нямаме прекалено много представители на социалистите или зелените. Така, край на гласуването. В момента всичко е наред. Първи параграф. Кой е за? Искате всичко да, всичко да гласуваме. Ние в икон не сме свикнали с такава процедура, но ако Ливе настоява, може да гласуваме поименно. така ми казва председателя на комисията Либи, за да ги удовлетворим. Гласуваме поименно. По параграф 1. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Параграфи 2, 3 и 4. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приемат се. Първо и второ изменение, те са идентични, гласуваме ги заедно. Извинявайте, позовавания едно до 6. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приети. И сега стигаме до позоваване 6А, изменение 1 и 2. Те са идентични. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приемат се. Позовавания 7 и 8 по оригиналния текст. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приемат се. Съображения от А до Г. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Съображение Хаш. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Филип. Двама души допълнителни имат, а, а, които стават карти. Трябва ли да гласуваме по, оригинал, по първоначалния текст? Ако камерата се дръпне, за да мога да виждам колегите, ще бъде отлично. Вие гласувахте против, така ли? мисля, че разбирате, че ако председател не познава онези, които нямат карти, не знае кой, кой няма карта, е трудно да ги да броя техните гласове. Трето изменение. Първо, кой няма, кои са хора, кои са депутатите, които нямат карти? Вече имате карта, така ли? Отново гласуваме трето изменение. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се 49 против, 46 за. Сега гласуваме по първоначалния, оригиналния текст. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Четвърто изменение. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Вацикер, вие сте против, Ламберс против, отхвърля се с 45 гласа против. Съображение и. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Съображение Йод, пето изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Очевидно се приема, така че няма нужда да гласуваме по оригиналния текст. Пето, из... шесто изменение, разделно гласуване, което поискаха социалистите по първия част. Гласувайте, моля, по първата част. Край на гласуването. Приема се очевидно по втората част. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме по така изменения текст. Поименно гласуване. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Благодаря. По точка разни нямаме нищо. Благодаря ви. Приятна вечер.